Buongiorno, possiamo... Добро утро. Добро утро на всички. Предлагам да започнем. Преди да се занимаем с доклада на госпожа Никла по темата роуминг, Позволете да кажа няколко думи за срещата на координаторите, която се проведе вчера сутринта. Решенията са следните. Мартин О и Камест са пълноправните членове на съвета АСА и те ще присъстват на срещите на ИТРЕ по два пъти в годината. Делегацията, която ще пътува за Бразил е вече утвърдена и моля групите да представят кандидатурите до края на януари. Делегацията ще започне работа на 2 април сутринта. Секретариатът след това ще разгледа предложенията според процедурата, която ние одобрихме. Координаторите одобриха решението, което беше взето в началото на този а, законодателен период по отношение на а, Мадурел Юбрих Рохан, Йохансен Юсковски са одобрени. Що се отнася до изслушванията, искаме изслушването за Хоризонт 2020 да бъде на 20 март и ИТРА ще организира три изслушвания през първото 6 месече. Първо по малки и средни предприятия, а второто по дневния ред за цифровизацията и Хоризонт 2020. През втората половина на годината ще имаме други възможности да организираме изслушвания по космическата политика за космически изследвания, технологии, които навлизат в градовете, освен това ще има проучвания и семинари и всички групи моля да изпратят своите предложения в секретарията до 6 февруари. По време на срещата определихме 4 доклада. Програмата за на НП за Хоризонт 2020, програмата на социалистите за научната дейност, извеждане от експлоатация на атомни централи, ЕЦР и мненията ще бъдат заключително оформени след срещата на координаторите. Това исках да ви кажа за тази среща, а сега нека да продължим с работата за днес. Първата точка от дневния ред тази сутрин е свързана с доклада на госпожа Ниблер. Доклад за роуминга. И достъпа до роуминг, госпожо Ниблер. Отмар. А, допо. Ja, herzlichen Dank, Frau. Благодаря, госпожо председател. Започвам веднага и навлизам веднага в темата. Скъпи колеги, искам да ви информирам накратко за актуалното състояние. Има множество предложения, 359 предложения, които са формулирани във връзка с моя доклад. Опитах се с помощта на секретарията да формулираме 50, общо 59. Повечето от предложенията са групирани около 4 по-големи теми, 4 въпроса. Те са следните. Ще се спра накратко на тях. Ще се спра и на идеите, които възприех от предложенията на моите колеги, които възприехме в компромисните предложения. Компромисните предложения бяха дадени на нашите колеги чрез секретарията, така че сте могли да им хвърлите по едно око. Става въпрос за следните тематични комплекси. Ще започна с онези, които не влязоха в компромисните предложения – и след това ще се спра на 15-те компромисни предложения. В самото начало искам да кажа, че взех под внимание дискусията в съвета при формулировката на компромисните предложения и идеята ни беше да постигнем едно споразумение на първо четене, тъй като досегашното споразумение за роуминг изтича в средата на тази година. Новата за новия закон, новата, новия регламент да влезе в сила в средата на годината. Така че в наш интерес е да предоставим на съвета едно предложение за първо четене. Ще се спра на основните теми, касащи роуминга. Първата тема, разбира се, са таваните на цените, както цени на едро, така и цени на дребно. Имаше много предложения в тази връзка. Някои от колегите настояват на много по-низки цени от тези, които съм предвидила в доклада си. Има колеги, които смятат, че цените трябва да бъдат малко по-високи от предложените от мен. Има и колеги, които са съгласни с направените от мен предложения. Опитах се да намеря златната среда по отношение на цените и леко се отклоних от първоначалното си предложение, така че а, за телефония и за СМС и цените а, покачих малко, а трафикът на данни, а, цените малко спаднаха. Опитах се по този начин да намеря средния път и се надявам да получа от вас сигнал дали сте съгласни с това. А, комисията по, а, за вътрешния пазар а, се занимава с въпроси, касащи потребителите и цените на услугите. Комисията ИМКО ще вземе отношение по този въпрос утре. По отношение на праговите цени на услугите, ще трябва да преговаряме още с съвета и продълж, ще продължим да обсъждаме темата в нашата комисия, докато постигнем компромис. Моят, моето предложение вече е оформено и а, това са предложенията 19, 11, 12 и 13. Ще се радвам да разбера вашето мнение по отношение на компромисните ми предложения. Вторият а, а, сектор са структурните мерки. Установих, че мнозина подкрепят предложените от мен две структурни мерки. Аз поддържам мнението на комисията. Има обаче и колеги, които искат много ниски прагови стойности на цените вместо тези две структурни промени. Има и други колеги, които подкрепят тези структурни промени. Друго послание от предложенията за промяна бяха за създаването на един европейски профил на роуминга. Този въпрос обсъждахме по време на изслушванията също така и един вариант, така наречения Dual SIM, не беше подкрепен почти от никого, а тези две структурни предложения за промяна бяха подкрепени от повече колеги. Така че комисията в сътрудничество с Берек а, са на мнение, което а, аз формулирах в компромисните предложения 4 и 7. идея, също така съществуваше идея да се създаде един така, така наречен local breakout. Това беше предложение на колеги от различни политически групи. Смятам това предложение за доста смислено и обмисляме този вариант да влезе като трета структурна промяна. Аз съм го формулирала като компромисно предложение за промяна номер 6. Много ми е интересно вашето отношение по този въпрос. Моето компромисно предложение е номер 5 е посветено на клауза за неучастие. Това беше предложение, формулирано от много мои колеги. Това означава, че част от националните оператори не са задължени да проведат, да приложат тези структурни промени, ако цените на услугата и цените на роуминга не се различават драстично от предложените от нас стойности, т.е. за телефония, СМС услуги и трафик на данни, ако цените на националните оператори са близки до тези на европейските им конкуренти, те няма да трябва да въвеждат в сила структурните промени. Всички тези предложения вървят в посока на едно обединяване на вътрешния пазар и предлагането на цени, които са сравними в рамките на Европейския съюз. Ние не целим създаването на по-голяма конкуренция, по-скоро ще подкрепим позициите на националните оператори дали искаме да вървим в тази посока е нещо, което можем да обсъдим с вас. В общи линии искам да кажа, че много ви благодаря за всички предложения за промяна. Те вървяха общо взето в една посока. Надявам се тези компромисни предложения да бъдат убедителни за вас, така че да можем с един консенсус да стъпим в разговори с съвета. Благодаря. Благодаря, госпожо Ниблер. В 10 часа започва гласуването, така че до тогава имаме време за обсъждане. Ако не успеем да приключим с обсъждането, ще продължим след гласуването. От секретарията ми съобщиха, че не са успели да представят компромисните корекции, тъй като а, не са успели да получат а, текста на време. Срещата е продължила до късно с нощи. Това е съобщението, което исках да направя. Имаме докладчиците в сянка. Господин Гебелс, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че вече господин Ройл не е наш председател, защото той наистина работеше много добре. От друга страна, поздравявам вас с избора. Желая ви успех. Позволете да започна с благодарност към уважавания колега Ангелика Ниблер за прекрасната работа. С нощи и вечерта проведохме среща на докладчиците в Сянка с госпожа Ниблер. Срещата беше много конструктивна. Аз самият и а, докладчика в Сянка от а, политическата група на социалистите положихме всички усилия за да а, подготвим нещо, с което може да се работи, нещо, което е полезно от една страна, от друга страна нещо, което а, е в а, м, интереси на потребителите. Историците в бъдещето без съмнение ще се занимават с революцията, която преживяваме и развитието на комуникациите, по-специално на мобилните такива. Те безсъмнено драстично промениха нашето общество. Разликите между отделните държави, между отделните класи в обществата на практика изчезнаха благодарение именно на тези технологии. Независимо от всичко това, този отрасъл, който е, е толкова интересен за потребителите, е и много доходен за операторите той има около 220 до 340 милиарда оборот, което очевидно показва, че законодателството, по което работим, е изключително необходимо. Често казваме, че в някои случаи няма реална конкуренция. Потребителите получават прекрасни, но иначе безкрайно солени тарифи. Оказва се, че за една и съща услуга се плаща два пъти. От една страна от този, който извършва повикването, от друга страна от този, който го приема. Освен това, съществува и тайнствения феномен, наречен роуминг. Той може да се окаже а, доста а, голям капан за хората, които често пътуват. Един разговор между Хамбург и, Мюни... и Мюнхен се оказва, че струва по-ефтино, отколкото един разговор – от Мюнхен до другата страна на баварската граница. Така че това е проблема, пред който сме изправени. Европейците пътуват много, включително и ние, евродепутатите, отлично знаем, че тази услуга ни излиза доста скъпо. Затова и усилията ни да свалим цените се посрещат от операторите с не толкова голяма, с не голяма готовност. 34% от е, обажданията, 4% от телефонните обаждания в е, Съюза са в роуминг и там а, е, оборота е 5 милиарда евро за операторите. Ако се вземе предвид, че а, това са 1,5 до 2 милиарда а, разговори за операторите, които водат до 3,75 милиарда приходи, което е много. И нека да ви напомня, че 80% от пазара е монопол на 4 оператора, което според мен е само по себе си говори достатъчно. Там те са си оформили един много уютен картал. Както каза нашият приятел Джайлс Чичестър, и с радост ще го цитирам тук, той каза, че уютният картел добре отстоява всякакви опити за някакви реформи в тази сфера. Моята политическа група мисля, че казва очевидното. В близко бъдеще ще се наложи да имаме е, реален пазар на роуминга в Европейския съюз. Както вече казах, четири големи оператора държат 80% от пазара. Така че на практика тези оператори а, е, с, присъстват навсякъде, било пряко, било чрез национални оператори. Тези четири оператора, заедно с останалите, искат да запазят тези фиктивни национални граници само за целите на тарифирането. Тоест, за да могат да а, изискват от вас, от потребителите, да плащате по-високи цени. Ако наистина обаче нашата система цели да постигне единен пазар. Ако наистина искаме единен европейски пазар на телефонията, трябва да се отървем от роминга в бъдеще. И, и аз предлагам това да стане през 2015. До 2015, ако може да стане по-рано, толкова с по-добре. Така или иначе, в такава посока трябва да работим. Ако позволите да отговоря на няколко въпроса, повдигнати от Ангелика Ниблер. Ние подкрепяме предложението на комисията, но само временно, защото крайната цел трябва да бъде една единна тарифа за целия Европейски съюз. Ние подкрепяме местните разбивки или local breakout, както е предложено в компромисните поправки, предложени от докладчика. Не сме особено доволни от възможността да се изключи оператора. Клаузата, която му дава възможност да се изключи от тези споразумения, защото целта е този оператор да има клиенти, които нямат альтернатива. Те ще бъдат затворени в един, така да се каже, златен кафес. Но според мене и се опасявам, не само мисля и се опасявам, че тази клауза ще ни попречи да постигнем желаната цел, а именно единна европейска тарифа. Според много хора тази един европейска тарифа няма да стимулира конкуренцията между операторите. Но като си има предвид, че такава конкуренция изобщо липсва в момента, мисля, че е добре да помислим да приключим с роуминга и да предложим някакви обосновани, приемливи тарифи за всички 27 държави членки. Благодаря, колеги. Благодаря, господин Габелс, каза председателя. Сега давам думата на колегата Вален от името на АЛДЕ. И моля, спазвайте 5, годишни, 5 минутни, извинявайте, 5-минутното ограничение във времето. Най-напред нека да кажа, че подкрепям решенията, които се предлагат чрез компромисните поправки. Вчерашната среща беше много конструктивна, но към края си задавах въпроса дали наистина можем да предложим едно абсолютно решение, абсолютно приемливо решение за предизвикателството, наречено роуминг. Сега търсим структурни решения. Защо? За да подкрепим конкуренцията. Европейския пазар, макар и да има някаква конкуренция на местните пазари, роминга като паневропейска услуга, услуга не съм убедена, че може да даде по-добра услуга на по-низки цени за всички потребители. Но ако целта е да се подкрепи конкуренцията на европейско ниво, смятам, че трябва да е ясно, че има ясна разлика между таваните за продажби на едро и на дребно. Въпреки, че не ми се иска да се занимавам с цените, предложени от комисията, защото всички ние знаем, че като започнем дебата за цените, ще бъдат е, изказани най-различни мнения и ще бъде трудно да се стигне до компромис. Е, според нашата група, цените ще можем да преглътнем, стига да се приемат някакви критерии за определене на таваните. Например, Считам, че за ново, новите а, а, участници на пазара трябва да бъдат поставени ограничения по отношение на а, размера на печалбата. И според мен именно тези а, тавани трябва да бъдат, такива тавани трябва да бъдат наложени. А, мисля, че трябва до 2015 година да се разпросте, разпростре изискването на, за тавани на цените, предложени от госпожа Ниблер, но мисля, че трябва да, и, да отложим прегледа от страна на комисията за 2016. Така ще имаме достатъчно време да преценим дали реално има конкуренция на пазара, дали реално успяваме да а, постигнем целите си или е необходимо да удължим срока на действие на регламента. За сега а, Докладчиците не подкрепят е, такова удължаване на сроковете, но разбира се, това е свързано с определянето на теваните за цените. Освен това, в а, е, е, регламента се изисква две години след влизането му в сила да се направи един междинен, да се изготви един междинен доклад. А, аз самата предложих нещо, което всъщност докладчикът включи в компромисните а, поправки. Това е като цяло и а, виждане, което нашата комисия, нашата политическа група подкрепя. Става въпрос за структурните мерки. А, според мен е много важно да се свали цената за пренос на данни. LBA не е роуминг в чистия му вид, но мисля, че трябва да бъде включен в, тази, в този регламент. И в член 4.8 параграф 2 се споменава възможността за альтернативен договор. Ако се даде възможност на някои оператори да излезат, да не се включат в обхвата на това споразумение, този текст би трябвало да бъде заличен и да се потърси друго решение за LBA. В член четвърти на новият на новата 8 глава в компромисните решения се говори за изпълнението. Смятам, че системата а, с твърда такса е по-лесна и по-ориентирана към интересите на потребителя. Мисля, че това ще бъде първо начин да се свалят цените в роуминга, така че те да станат близки до а, цените а, в отдалната, за вътрешни разговори в, в отдалните страни. Мисля, че все още има технически, някои технически подробности, които трябва да бъдат разрешени, как точно ще се процедира. Но мисля, че една, един оператор би трябвало да има възможност да не участва в тази схема. Примерно един оператор от Румъния може да бъде в състояние да предложи по-низки цени от бългийския и той би могъл да влезе на бългийския пазар и да предлага цени, които а, са близки до вътрешните цени. Не зная дали регламента дава тези а, възможности, но мисля, че това би било едно добро решение. Що се отнася до обстоятелството, че трябва Берег да реши какви са цените на роуминга и че на практика те трябва да са равни на цените за вътрешни разговори, мисля, че това е едно решение, което в което ние се намесваме, ние се опитваме да се справим с структурата чрез тази мярка. Мисля, че с това приключвам. Благодаря. Колега Лам. Благодаря. Колегата Ламбертс. Няма да повтарям добрите аргументи, които изтъкна моя приятел Гьобелс. Съгласен съм с почти на 100% от това, което каза. Имам един въпрос, свързан с таваните за трафик на данни. Ако не се лъжа, в продължението е 500 евро на гигабайт, 1000 е цената на мегабайт. Казва се, че трафика на данни е начин за стимулиране на економиката. Много често се казва това, но в това отношение не мисля, че сме постигнали кой знае колко. Трябва да сме по-агресивни по отношение на тавана на цените за трафик на данни. Питам се, дали не можем да направим нещо повече по въпроса. Ако разгледам нещата от гледната точка на клиента, на абоната, мисля, че ще станем за смях в очите на потребителите. На второ място, относно възможността за отказ. Не знам каква е целта. Ако един оператор предлага цени на роуминг, които са почти равни на цените на вътрешния пазар, защо някой абонат изобщо да трябва да търси альтернативен оператор? Динамиката на пазара трябва да осигурява постигането на търсения резултат. Не съм сигурен, че имаме нужда от подобна мярка. Ако предлагаме пълна свобода на избора на абоната, аз съм сигурен, че пазарните сили ще принудят операторите да предлагат такива цени, които са почти равни на цените на вътрешния пазар. Така че не съм сигурен, че имаме нужда от подобна мярка. Но повтарям, че тавана на цените си остава ключов въпрос. Структурните мерки. Знаем, че не са идеални, но никой не е предложен идеално решение в това отношение, така че ще приема това, което предлага комисията, поради липсата на по-добри варианти. Господин Чичестер. Не, не искате думата. Добре. такъв случай с това приключваме с докладчици в сянка. Де Кастилио. Благодаря. Първо искам да поздравя госпожа Ниблер. Тя работи много добре по този въпрос. Мисля, че се движим в посока правилната директива. Колегата работи много конструктивно и има съвсем реалистична представа. Относно възможността за изключение или отказ, това с което приключи господин Ламбертс. И други ще съгласят с мен, че няма нужда от подобна мярка. Ние искаме да се разкрие свобода на избора. Това предложение и предишните предложения за роуминга на комисията имат за цел да се намесят и да поощрят конкуренцията на пазара на роуминг. Защото в момента на практика се ограничава свободата на избор за абонатите. Комисията предприе допълнителна крачка напред и иска да се отвори пазара с привличането на повече конкуренти на него, за да има повече избор, по-добър избор и по-добри цени за абонатите. Но има и по-гъвкави начини за постигането на тези цели. Има различни начини да се представят повече варианти за абонатите. При сегашното положение при което правим график за пазара и цените в крайна сметка, може да се окаже доста полезно. Може да се окаже доста полезно да има възможност за отказ, ако в крайна сметка принуждаваме операторите да приемат по-добри цени. Така направихме с таваните на цените в миналото. Тази мярка може да доведе до по-добри цени, защото насърчава операторите на местния пазар да предоставят по-добри цени за абонатите си при роуминг. Ако абоната сключи договор с оператора за тарифи, които са много сходни с тарифите на вътрешния пазар, на мен ми се струва, че това е много добър вариант и съвсем разумно е да не се прилагат правилата за ексклюзивен роуминг. Разбира се, тук трябва да има и съответните изисквания. практически еквивалент, е, трябва да се разясни какво точно означава това понятие, тъй като това бъде различни тълкования. Именно тук е и ролята на Берек. Този орган ще определи какво означава това понятие и комисията, в съответствие с становището на органа, ще прецени дали едно предложение за ромен, което предлага и възможност за отказ, е приемливо или не. Комисията ще определи е, дали всичко е на практика еквивалентно или почти същото. Като си има предвид сегашната обстановка, аз съм по-скоро за този режим за отказ или изключение. Благодаря. Следващия оратор. Поздравление за новата длъжност, госпожо председател. Искам да изразя задоволството си, че съм отново в комисията. Бях тук по време на предишния парламентарен мандат. И определено се надявам да осигурим голяма синергия с комисията по околна среда, особено по въпросите, свързани с енергетиката. Това обяснява и защо аз не мога да дам своя принос към този документ. Мога само да поздравя госпожа Ниблер за нейното изказване. И искам да се върна към това, което казах на, по време на предишния мандат. А именно, че съм съгласен с господин Гьобелс. Роуминга е един абсурден вариант. Операторите могат да се договарят пряко помежду си и да са истински европейски доставчици на услуги за потребителя. Те могат да считат европейския пазар за единен, единствен пазар. Ние се доближаваме до тази цел, но все още има не предстои много път да извървим. Надявам се следващия път, когато разглеждаме този въпрос, наистина ще можем да убедим телефонните оператори, че трябва да гледат на пазара като на един единствен пазар за услуги, телефонни услуги в Европа. Благодаря, господин Проди. Хопмарк. Поздравления за новата длъжност, госпожо председател. Искам да благодаря на Ангелика. за начина по който разработва своя доклад, защото мисля, че се прави стъпка в правилната посока. Има две неща, които трябва да бъдат взети пред, когато обсъждаме различните компромисни варианти. Единият е, че роуминга е наистина устарял. 2012 година това е най-бързо развиващия се сектор на модерни технологии и въпреки това все още съществуват национални граници. Има и нова политика за частотния спектър, която ще позволи нови общоевропейски услуги. Така че и тук операторите и днес трябва да се сблъскват със редица предизвикателства. Искам да посоча и нещо друго. Количеството трафик на данни. Трябва да сме наясно по този въпрос. Това е най-големия и най-важен проблем, пред който се изправяме. Трафика на данни, мобилният трафик на данни се увеличава. Увеличава се двойно, тройно, че четворно всяка година. А ако се върне 5 години назад, ще видим, че той е отбелязал дестократно увеличение. Тази година ще се увеличи двойно. Всяко ново поколение интелигентни телефони, смартфони или персонални компютри включват и нови услуги. Преди две години думата ап не бе доста обичайна, а днес Приложенията са символ за възникването на редица нови услуги, които са по-ефикасни и с някои ново поколе... с, нов, с всяко ново поколение iPhone се увеличава трафика на данни. Казвам го това, защото вие казвате, че ще намалим двойно тавана на цените, но това не помага. Ако, пък това... ако трафикът на данни се увеличава тройно или четворно, 2015 е много далеч. Така че трябва да се откъснем от старата структура. Искам да благодаря на Анджелика, че предвижда подобни възможности. Инициативата, която предлагам аз и други, е първа крачка в тази посока. Честно казано, операторите казват, че не искат да се въведе такава мярка. Опасява се, че тя ще е в полза за други оператори. Но за мен това не е аргумент против. Това е аргумент по-скоро за, защото се увеличава конкуренцията. В техническа гледна точка това означава, че ще може да се използва местната мрежа, така както се използва безлична мрежа в парламента или на всякакви други места. В дългосрочен план ще се реши проблема с гласовите услуги и текстовите съобщения. Инициативата, която предлагам, трябва да е приоритетна и да стои в основата на законодателството, защото всички останали проблеми ще се решат след нея. Относно местните изключения, господин Ламберт съгласен на 100% с господин Гьобелс. Аз съм на 10% съгласен с господин Ламберт. Трябва да сме скептично настроени, защото <clears throat> местните оператори ще, има, ще предлагат по-високи цени. Това няма да реши проблема. Проблема ще се реши с другите решения, които предлагаме. И така, първо трябва да се приеме брейкаута, тъй като той ще доведе до решаване на другите проблеми. И така аз приветствам компромисните изменения и очаквам с нетърпение да получим малко по-подробна информация за тях. Благодаря. Колегата Ройл. Госпожо председател, сърдечни благодарности. Първа забележка. Телекомуникативната индустрия става все по-важна. Има все повече оборот, все повече печалби. Това от друга страна означава все повече работни места. Това също е предимство. Означава и повече инвестиции, защото при вземането на други политически решения вземахме предвид инвестициите в телекомуникационните технологии. Трета забележка. На националните пазари се е развила чудесна конкуренция, цените падат, ние нямаме нищо против. Имаме един единствен проблем и то е с роумингът. Опитахме се да фиксираме цени по този начин да се справим с проблема. Разбира се, че цените паднаха, но не се стигна до създаване на конкуренция. Така че инструментът фиксиране на цените очевидно не е подходящ за създаване на конкуренция. Затова смятам, че структурното предложение на комисията е много добро по отношение на създаването на конкуренция, за да може в областта на роуминга да стане същото, както и на националните пазари. И самият потребител да реши кого да избере е, за своите разговори. Първото предложение е, на Ангелика за по-бързо постигане на по-бързо въвеждане на структурните решения е много добре. Аз го приветствам, но не бива да му противоречим с други решения, защото ако решим да стимулираме конкуренцията с структурни решения, не бива на други места да вземаме други решения. Така че смятам, че трябва да се придържаме към предложението на комисията, не да се опитваме да влияем върху цените по друг начин. Това е което трябва да направим, за да постигнем компромис. Благодаря. Благодаря, господин Кройцман. Благодаря и аз ще се включа без преход с това, че идеологията няма да ни помогне. Трябва да постигнем повече конкуренция, повече натиск на пазара с, с конкретни мерки. Например, клаузата за неучастие е добра възможност, защото по такъв начин операторът ще реши дали да инвестира в техника или ще даде по-добри цени на клиента. Това е една подходяща мярка. Разбира се, че това е квази монопол, но пазара трябва да реши. Другата мярка за Local Breakout също е възможност, трябва да я обсъдим. Чух и едно друго предложение, което може да ни помогне за бъдеще за един европейски код, който да се набира. Това също е предложение заслужаващо да си трябва да помислим за него. Тоест, ако имаме за всички държави един и същи национален код, това може да е също решение но трябва да помислим, ако цените са прекалено ниски, на пазара няма да се появят нови оператори. А проблема на монопола е проблема на големите фирми, които са притежатели на мрежите. А, имаме оператори, които могат да използват тези мрежи и могат да излязат с интересни предложения за услуги. Те имат също така ниски такси, но ако ние фиксираме цените много надолу, няма да е интересно за тези оператори да излязат на пазара. Така че трябва да видим какви економически възможности имаме, за да упражним натиск върху пазара. Колежката от Алде каза своето мнение за двете предложения за клаузата за неучастие, за локал брейкаута. Break- Сега ще продължим да е, работим по този въпрос. Утре ще има среща на докладчиците в Сянка, в е, Имко е, и аз ще участвам в него до края. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Рубик. А междувременно моля, подгответе картите за гласуване, за гласувате. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да подчертая, че Европейския парламент и европейското законодателство никога не бива да фиксира цени. Това трябва да реши пазара с подходящи услуги. Това, което е нашата, а, наше задължение е да а, определим линията, от която нататък става въпрос за измама. А, говорим за предложение Роуминг 3. Надявам се, че няма да има четвърто предложение. Пример от Австрия. Има пакет, а, а, в който влизат определени минути а, за телефония, за текстови съобщения и 1 гигабайт трансфер на данни срещу 8 евро. А, когато дойда в а, Белгия, само един гигабайт пренос на данни може да ми струва 13 900 евро. Ние искаме да го фиксираме на 500 евро. А, 1000 минути и 1000 смс в Австрия ми струват 8,80 тук по този пример можете да видите, че пазарът все още не работи и може с технически усъвършенствания да постигнем подобрение. Виждате, че Фейсбук, нови технологии дават нови възможности. 40 милиона европейци се движат между границите и действително въпрос от европейско значение цените на роуминга да се ориентират по цените на националните оператори. Благодаря. Благодаря на колегата Рубик. Съвета, искате ли думата? И от наша страна поздравления госпожо председател, за избора. Благодаря за този изключително полезен дебат. Много интересно беше да следвам а, изказванията и да видя, че от страна на всички има а, много силен ангажимент да се а, направи нещо за роуминга преди регламента, който е в сила в момента, да а, изтече, което става през юни. Поздравявам парламента за конструктивния подход. Искаме да направим каквото можем, за да постигнем общата си цел и ние. А, имаме малко време, за да поработим и да намерим решенията. Трябва да ви кажа, че и съвета върви напред и работи много конструктивно. С е, удоволствие и интереси слушахме а, е, обсъжданията в вашата комисия днес. Дебата е наистина интересен и много смислен. Ясно е, че предизвикателствата, които трябва да преодолява парламента, са същите като онези, които трябва да преодолява и съвета. Така че много интересно. За сега благодарим и очакваме от тук нататъка много добро сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря. С подкрепата на колегите трябва да кажа, че сега всички а, трябва да продължим по-нататък по дневния ред. Само една кратка бележка, ако може. Господин Рупик току-що каза, че Европейския парламент не трябва да определя цени. Мога ли да спомена, че без Роминг 1 и Роминг 2, това, което направихме, и като казвам направихме, имам предвид и комисията, и парламента, и съвета. Ако не бяхме се намесили в миналото, нямаше да стигнем до никъде. Тъй като конкуренцията нямаше да позволи, нямаше сама по себе си да позволи такова намаление на цените. Колега, само искам да кажа, че аз съм за поставането на граници, но не смятам, че трябва да регулираме цените. Не искаме парламентът да казва какви ще са цените за, да кажем, един гигабайт, едно евро. Трябва това да направи пазара според качеството на услугата и според предложенията на операторите но както пише в Кодекса по гражданско право, когато цената е двойно по-висока от тази, която е подходяща, самият купувач може да се откаже от договора. Аз самият бях докладчик за роуминг 1 и взех участие в преговорите за роуминг 2, така че знам на къде вървят преговорите. Благодаря. Благодаря. Сега ще прекратим дискусията и ще благодарим на госпожа Ниблер след гласуването. Това няма да отнеме много време. Имаме едно гласуване. Започваме да гласуваме. Моля, който е съгласен да подкрепи предложението. И така, режим на гласуване. Приключваме гласуването. има два гласа от НП, които не би трябвало да се появяват, т.е. двама, двама депутати. Опасявам се, че машинката за гласуване при мене не работи. Може ли някой да провери какво е положението с карта на госпожа Холт или може би тя да гласува на друго място? Режим на гласуване. А, извинявайте, гласувам с картата от Страсбург. Двама колеги са гласували без карта. Двама колеги подкрепят. Още, още един глас повече излиза от НП. Приключваме гласуването. 52 гласа за и така предложението се приема. Благодаря. Тоест, приема се с единодушие. По второ първото гласуване господин Йорк Хансен. Не. Компромис едно. Кой подкрепя компромис едно? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 1.6 за, против, Приема се. Нека да проверим още веднъж. Точка 6, първи параграф. Моля, гласувайте. Приключва гласуването. 29 за, 23 против. Приема се. Параграф 1, точка 7. За. Против. Отхвърля се. Параграф 1, точка 8. За. Против. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3, точка 23. Е, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, точка 23, Шимански, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, 33 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, точка 34 за, против, приема се. Параграф 4, 35 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Точка 37 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 4, 38, Шимански, приема, при, а, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, устни поправки към точка 41. Всички ли подкрепят? Против? Въздържали се, приема се. Точка 42. За, против, въздържали се, приема се. Точка 4, точка 43. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, 44 за, против. Отхвърля се. Параграф 4, 45 за, против. Отхвърля се. Параграф 4, 46 за, против въздържали се, приема се. Параграф 4, 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, параграф 4, точка 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 55. Герек. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се мисля. Или се приема? Нека да проверим. Значи по 55-та. Има три допълнителни гласа от НП. Два. Два гласа. Един. Един глас повече от НП. Един допълнителен глас от Алде се появи. И така резултатът е приема се. Благодаря ви. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 Каринс за, против, въздържали се, приема се. 59 Франко за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверка за 59. Проверка за гласуването по 59. Един допълнителен глас от НП. Един глас повече от НП. Може би аз съм причина за недоразумението. Аз съм на мнение, че втората част от 48 член, останах впечатление, че втората част от 48 член не е приета и за това гласувах по този начин. Извинявам се. Мисля, че направи грешка. Не съм предлагал за гласуване на 50, втората част на 58. И така, връщаме се към втората част на 58. Извинявайте, Франко. Предлагам когато става въпрос за финансовия инструмент, да извадим членуването. Финансов и финансови инструмент. Вие говорите по текста за член 60. Ние сме все още на 58. Декастилио. Няма микрофон. Няма микрофон. Списъкът на ЕПП в списъка на ЕПП тук е поставен минус за гласуването на НП. Според списъка има едно минусче за втората част. Добре. И така, втората част на точка 58 от параграф 5. За, против, отхвърля се. Според мен, но ако искате, можем да проверим. Нека да проверим все пак. Режим за гласуване. Отхвърля се. Продължаваме с 60. Точка 60. Франко, имате думата. Предлагам да извадим члена, както е на английски, финансови инструменти да остане текста. Financial instrument вместо a financial instrument, така ще имаме по-голяма гъвкавост. Да, всички сме съгласни с предложеното от колегата Франко. Прекрасно. И така, точка 60 така както я предлага колегата Франко, изваждаме, зачеркваме А. Кой подкрепя? Против? Приема се. 61 тикал за, против, въздържали се, приема се. 62 Ван Бремт за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Точка 6, 63, извинете, поправя с оратора. Господин Ройл, колегата, за, за против, въздържали се, приема се. 67 Ван Бремт за. Извинявайте, пак втора, втората част. Забравих. Винаги пропускам втората част. Моля ви, извинете ме. Втора част. Не. Не, този път, този път не. А, кажете. Първата част отпада, ако се приеме компромис 8, така че първата част отпада. Не можем да гласуваме по нея. Само една част трябва да се гласува. Да, да, точно така и това е втората част. Значи първата част отпада. Забравяме за нея и сега поставяме на гласуване втората част от точка 65. За, против, въздържали се, приема се. Точка 67, Ван Брент, за, против, въздържали се, приема се. 68, Бютикофър, за, против, въздържали се въздържали се, приема се 69, бюти кофър, за, против, въздържали се, приема се. И сега поименния, поименното гласуване за целия документ. Един глас повече от НП. Так остават два гласа в подкрепа от ляво, така че документът се приема плюс още два, става 53. Няма против, няма въздържали се. Поздравявам ви за единодушието още веднъж. Извинявайте, че обърках нещата. Обещавам следващия път да се представя по-добре. Ще изчакаме онези, които трябва да напуснат залата, да го направят и след това ще продължим обсъжданията. Да, изчакваме онези, които трябва да излезат, да го направят. Per favore, quelli che devono abbandonare la sala lo facciano velocemente, che riprendiamo i lavori. Моля онези, които ще излезат, да го направят веднага, за да продължим работата. Grazie. La parola alla Commissione. E Rita. Prego. Комисията. Сповядайте. Thank you, Madam Chair. I would also... Благодаря, госпожо председател. И аз искам да започна с поздравления. Рейго. Моля, продължете. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да започна с поздравления. Първо да ви поздравя вас за новата ви длъжност като председател на тази комисия. И на второ място да поздравя госпожа Ниблер за чудесната работа, която върши по досието. Приветствам до голяма степен амбицията на комисията да работи по въпроса за роуминга с цел да се постигне скоро споразумение – за да няма вакуум след изтичането на сегашния регламент и влизането в сила на новия регламент. Това е много важен въпрос. А сега накратко по четирите очертания от госпожа Ниблер въпроса. Няма да ви изненадам с това, което ще кажа. Много пъти съм го казал вече в комисията. Когато разглеждаме предложението, и разликите в цените, те не трябва да бъдат разглеждани самостоятелно, отделно от структурните мерки. Както казаха госпожа Валиан и господин Кройцман, трябва да се остави достатъчен марш между цените на дребно и на едро, за да има стимули на пазара за роуминг да влизат и нови участници – и да предоставят интересни оферти за абонатите, които ползват роуминг. Когато обсъждаме разликите в цените, може би трябва да видим какви са макси... правилните лимити за цените на едро. Но така или иначе трябва да се запази достатъчен марш между цени на едро и на дребно. Що се отнася до цените за роуминг на, на данни, те са все още много големи и много скъпо за абонати, които обменят много данни. Това е така. Ето защо хубаво е, че парламента предлага решението за местни изключения – какъвто и да е лимита за трафик на данни, няма да се реши въпроса с регулация на цените. Трябва да намерим новаторски нови решения. В това отношение инициативата на парламента е доста интересна и трябва да видим какви възможности разкрива за увеличение на конкуренцията, най-вече сферата на трафика на данни. А сега накратко за клаузата за изключение, което се предлага. Това е много изкусително предложение. Така изглежда целта, която сме се поставили за дигиталната програма ще бъде решена със съответната клауза от регламента за роуминг. Трябва да проучим как ще се реализира точно тази клауза, но не трябва да забравяме, че може да има и някои негативни последици от предложението. Най-малкото трябва да направим така, че подобна клауза да е обвързана с строги условия. Първо, дори да дадем възможност на операторите да не участват в структурните мерки, ако предоставят цени близки до цените на местния пазар, цените на едро ще са близко до цените за роуминг. Подобно изключение от структурните мерки ще е интересно за оператори в страни, където местните цени са все още сравнително високи. В, от друга страна, в страни, където местните цени са вече конкурентни, и сравнително ниски, в тези страни операторите няма да имат никакъв стимул да използват клаузата за изключение, защото си им остават е, цените на едро и могат да реализират загуби, ако прилагат местните цени. Така че и тази клауза носи съответните проблеми. Също така, както казаха вече някои депутати, Създаването на възможност за изключване от мерките за обвързване ще намали обхвата на структурните мерки и възможността на пазара да навлизат нови участници. Пазарът за роми, който се опитваме да създадем сега с структурните мерки, ще разбира се по-малък, ако има оператори, които не реализират инициативата за прекъсване на връзката. Така че в това отношение трябва да създадем условия на пазара да влизат нови участници. В тази връзка е много важно, ако се прилага клаузата за изключение, да се налагат строги условия И на второ място трябва да има сигурност за инвестициите на новите участници. Всяко изключение трябва да се обявява колкото се може по-скоро след приемането на регламента, за да може всеки да знае кой ще предлага такива цени, които са сходни до местните. Идеята е интересна, изкусителна, но има някои минуси, които трябва да бъдат разгледани. И на последно място по процедурен въпрос. Каква е процедурата за финализиране на структурните мерки? Чувам, че има желание в крайна сметка комисията да вземе решение за техническото решение за разкъсване на връзката, декаплинг – Времето е от особено значение тук. Ако искаме да има конкуренция на пазара за роуминг, това трябва да бъде направено колкото се може по-скоро. Според нас не е необходимо да се прибягва към допълнително решение на комисията. И от измененията вече става ясно, че има доста ясни критерии за мерките за прекъсване на връзката. Според мен, те дават достатъчни насоки за Берет да финализира техническите аспекти на структурните мерки. Регламента с строгите критерии вече дава достатъчно сигурност за това как да се прилагат структурните мерки и Берек може да допълни всичко това със съответните насоки. Разбира се, може да се остави възможност е, комисията да допълва насоките на Берек с решение, ако се окаже, че насоките не са достатъчни. Но наистина трябва да помислим дали е необходимо да се задейства нова административна процедура с решение на комисията, процедура, която ще отнеме известно време. А както казах, времето е от ключово значение е тук. С това приключвам. Както казах в началото, приветствам свършената работа и амбицията да се финализира досието през едните месеци. Благодаря. Благодаря на комисията. Давам думата на госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Позволете ми и аз да благодаря първо на колегите си за изключително интересните обсъждания, техните предложения. Радвам се да продължим работата си с тях. Искам да благодаря на представителите на съвета и на комисията. Благодаря и за готовността бързо и конструктивно да достигнем до решения в полза на европейските граждани. Искам да се извиня на колегите, че компромисните решения все още не са готови и не са а, разпределени. Надявам се, че ще, ще наваксаме пропуска. Искам да ви благодаря, че на, на базата на моето устно изложение е, ми дадохте знак, че ме подкрепите. Не искам да се спирам на всички забележки от страна на колегите ми. Някои от тях трябваше да си тръгнат междувременно. Много от колегите ми описаха положението на пазара, актуалната ситуация с конкуренцията и смятам, че цялата дискусия беше много интензивна по въпроса как да внесем повече конкуренция, повече динамика на пазара на роуминг услугите. Чухме мнението на повечето ни колеги за структурните мерки, за компромисните решения, които формулирах. Чух мнението ви за опцията за local breakout, Смятам, че трябва да имаме единна позиция. Ще се спра само на един въпрос. Някои колеги са на мнение, че роумингът е от живелица и на европейският пазар трябва да има европейски играчи, които предлагат европейски тарифи. Съгласна съм разбира се, но това противоречи на желанието ни да предоставим на пазара регулацията на услугите и създаването на конкуренцията. Тоест, това е основен въпрос, който е, се поставя. Принципно сме за отваряне на пазара, но искаме да оставим решението, регулирането на цените на пазара за да може цените в крайна сметка да застанат на ниво предлож... по-низко дори от предложеното от нас. В този смисъл да твърдим, че роумингът е старомоден и да фиксираме цени е по-скоро неподходящо. Тогава няма нужда и от структурни мерки, които да предлагаме на операторите. Така че ние отваряме пазара и задължаваме операторите посредством различни структурни мерки да предоставят достъп и на конкуренти. Това е по-доброто предложение, отколкото да фиксираме някакви тарифи. Това е нашата позиция. Смятам, че по този начин може да се опише а, дискусията, която проведохме. Смятам, че по начина с структурните мерки и трябва да оформим пазара. Става въпрос, стана въпрос след това за разликите между цените на едро и на дребно, когато на пазара излезе конкуренция, ще си поставим отново въпроса как може да бъде балансирано това. И искам да напомня на колегите си, че ни предстои разговор с съвета. Трябва да обсъждаме още веднъж тарифите, така че онова, което е формулирано в компромисните предложения, все пак е смислено като предложение от страна на парламента за преговорите ни с съвета. Local breakout, това е предложение прието от вас. Смятам, че предложението на госпожа Валериен от групата на АОД е много добре формулирано. Последното, на което искам да се спра, е клаузата за неучастие. По този въпрос имаше различни коментари. В съвета ситуацията е такава, че само три държави са за а, Франция и Испания. Аз самата съм скептична. Аз самата по-скоро а, съм а, за, но все пак включих тази клауза в а, компромисните предложения, защото има сред нас колеги, които смятат, че по този начин ще се създаде конкуренция. Можем да продължим дебата в рамките на другите политически групи. Ако има малко подкрепа за тази възможност, ще се откажем. Нека да продължим разговора. Смятам, че за сега тази клауза трябва да бъде приета в компромисните предложения и по-късно да вземем окончателно решение. Благодаря ви за всички предложения. Надявам се, че и след като прочетете всичките компромисни решения, те са само 15, те се радвам да ми съобщите своето мнение. За мен е важно в края на февруари, както беше планирано от е, секретарията, да стигнем до гласуване, за да имаме основа а, за мен и за моите колеги докладчици в Сянка да започнем преговорите с съвета. Моля ви, ако имате други предложения за промени, да се обърнете към мен. Благодаря ви за интересната дискусия и се радвам да продължим сътрудничеството си по, това, по този е, интересен доклад и за бъдеще. Благ... Благодаря много, госпожо Ниблер. А сега позволете да приключим тази сесия. В 11 точно продължаваме за срещата с Мартин Лидегар, който е датския министр за климата и енергетиката. Благодаря ви.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

che Bene, allora direi che possiamo cominciare. И така, предлагам да продължим с нашето заседание. С голямо удоволствие приветстваме в нашата комисия датският е, министр за климата, енергетиката и строителството министър Мартин Олегард. Имате 45 минути, господин министър, след което ще поздравим още един датски министр. Имаме най-напред удоволствието да изслушаме министър Ледегард. След това ще има възможност по един представител на политическа група да се изкаже и след това ще имаме възможност за въпроси. Министър Ледегард. Благодаря, госпожо председател, уважаеми а, членове на комисията ИТРЕ. А, поздравявам ви най-напред, госпожо председател, с а, назначението. И за мен е огромна чест да имам възможност да представя пред вашата комисия приоритетите на датското председателство. Зная, че вашия дневен ред е изключително натоварен. Няма да имам възможност да засегна всички въпроси, но а, се надявам, че вие ще ми задавате въпроси за всичко, което не спомена. А, на практика а, ние в Европа трябва да вземе много важни решения през следващите месеца. Както знаете, основната тревога и на държавите членки, и на техните граждани абсолютно основателно е тежкото економическо и финансово състояние на Европа. Именно затова ние трябва да продължим да се борим за най-ефективно възможно използване на ресурсите, за нисковъглеродна економика, зелен растеж, за засилване на нашата конкурентно способност и подобряване сигурността сигурността на енергийните доставки, което ще подобри и цените и ще предотврати голямото движение на енергийните цени в Европа. Индустрията и бизнеса имат нужда от ясни политически сигнали. Трябва да подредим къщичката си и да сме наясно какво предстои във вътрешния пазар на енергия по отношение на инфраструктурата и целите, които искаме да постигнем до 2020. Именно затова зелената Европа която представлява един от четирите основни стълба на датското председателство, е цел, която си поставяме не поради економическата криза, а благодарение на нея. Европейския съвет си поставя за цел по-ефективно използване на енергията в Европейския съюз и 20% от енергията до 2020 да бъде от да бъде подобрено. Освен това, трябва да си дадем сметка, че Европейския съюз харчи за петрол за 2011 година 315 милиарда евро, т.е. 40% е увеличението в сравнение с 2010 най-вече увеличението се дължи на увеличените цени на петрола. Крайно време е да се замислим за зеления растеж. Крайно време е да помислим за инвестиции в него. И именно за това е много важно ние да помислим за приемане на директивата за енергийна ефективност. Европейският съюз може да постигне много економии чрез економиите на енергии. А тези подобряването на енергийната ефективност може да спести милиарди на Европа. Енергийните економии могат да доведат до економически растеж освен това, економиите на енергия и енергийната ефективност могат да доведат до 2 милиона нови работни места. Това ще бъдат работни места тук, които не могат да бъдат прехвърлени в чужбина. Именно затова ние смятаме, че трябва да насочим политиката в тази посока. В момента не можем да постигнем този 20% прак именно поради трудности, които изпитваме в своята економика. Трябва да приемем и да реализираме изисквания за економиката и за да противодействаме на, промяната в климата. Заедно с Европейския съвет трябва да приемем този много важен законодателен инструмент, който е основен в програмата на датското председателство. Именно за това господин Турмес, който е докладчика, е, е инициатора на този, на такъв документ. Надяваме се, че той ще намери подкрепа и в съвета, и в парламента. Нисковъглеродната економика е, е цел, която ние, за, за постигането на която ние а, предлагаме енергийна пътна карта до 2050. Би трябвало по време на датското председателство да се приеме тази да продължат дискусиите по тази пътна карта и да се стигне до вътрешно споразумение. По този начин ще се обединят усилията за да се намали въглеродното, използването на въглеродни горива, да се осигури сигурност на доставките и конкурентоспособност. способност. Считам, че с изготвянето на такава пътна карта европейските решения ще положат крайъгълните камъни за периода до 2030-2040, които ще дадат бизнес, на бизнеса и индустрията необходимата яснота за да се осигурят бъдещи инвестиции. Сигурността на инвестициите в економиката трябва да бъдат определено осигурени. Очакваме с нетърпение да се предприемат стъпки по отношение на по-низките въглеродни емисии в енергийния сектор и предлагаме да се проведе конференция, на която да се обсъждат тези неща. По няколко причини е необходимо да се осигури енергийна инфраструктура. тази енергийна инфраструктура включва и електроразпределителните мрежи и газоснабдителните такива. Инфраструктурата трябва да да даде възможност да се поемат високи, сравнително високи дялове възобновяема енергия на прилични цени. Инвестициите тук са необходими, за да се преодолеят бъдещите предизвикателства. Това е така да се каже нашата застрахователна премия за бъдещето. От една страна трябва да се увеличи потреблението, в нашите е, системи и да се увеличи възможността за транспортиране, за пренасяне на енергия през европейските граници. Така че предложението на комисията е много навременно. Е, то носи реални и преки резултати за е, енергийните доставки в цяла Европа. Аз съм ангажиран с тези мерки, но трябва да ви кажа, че финансирането все пак ще бъде отпуснато от финансовите министри. Работата на съвета по тази проблематика е на все още ранен етап, но с интерес следим работата на господин Корейра де Кампус. По отношение на вътрешните енергийни потребности, комисията предприе изготвянето на документ. Това е доклада на госпожа Херцог. Много съществени предложения са направени по, от, по междуправителствените споразумения с цел а, осигуряване на прозрачност и последователност при а, енергийните взаимоотношения в рамките на а, Европейския съюз и неговите външни съседи. Външните отношения са свързани с компромиси, но Европейският парламент е, е ангажиран с тези проблеми. По отношение на а, е, офшорните проучвания за нефт и гад. Ние считаме, че има големи празноти, големи раз, различия между законите в различните държави членки, а и практиките на а, тези офшорни дейности. Като се има предвид а, онова, което се случи в Мексиканския залив през 2010 година, изключително важно е да се намалят вероятностите от а, подобни а, аварии и а, да се замислим по какъв начин да реагираме реагираме, ако такива катастрофи се случат. Именно затова Европейския парламент също работи по тези важни предложения. Във връзка с преговорите по етикета Енергийна звезда, председателството ще положи усилия да се постигне споразумение между съвета и парламента, за да се осигури продължаването на работата по тази инициатива. В крайна сметка тя е признак за доброто сътрудничество между европейските и американските пазари. Госпожо председател, с огромна радост оценявам вашата работа и се надявам, че ще мога да отговоря на въпросите, които ще възникнат в хода на дискусията. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. Сега можем да започнем обсъждането. Давам думата на Декастилио за 4 минути. Eh, Благодаря ви, господин министр, че се отзовахте на поканата да се явите в нашата комисия. По-рано тази седмица казах на министъра, който бе тук вчера, обсъждахме Хоризонт 2020, че сте в завидно положение като председателство. Много други ще ви завиждат за вашето председателство, тъй като ще работите по досиета с най-голямо значение. На първо място енергийната ефективност и на второ място рамковата програма за научни изследвания, която е най-голямата програма от рода си в Европейския съюз с значителни бюджетни средства. Комисията се занимава и с двата ресора, разбира се, което означава, че ще поддържаме тясна връзка. Относно енергийната ефективност, има принципен консенсус по един въпрос – всички сме съгласни, че се нуждаем от енергийно ефективно потребление, за да се гарантира сигурност на доставките, намаляване на емисиите. И на трето място, поради една по-скорошна причина, която ще става все по-актуална, а именно економическите проблеми и кризи. Това означава, че се разкрива чудесна възможност за бизнеса да разработят добри програми за енергийна ефективност. Целите са ясни. Ясно на всички колко важни са те. Въпросът е как ще се постигнат те. И именно тук са проблемите. Искам да се спра на следните моменти. Първо, ефективността, че се разглежда само като економия на енергия. Аз представям, е, представлявам Европейската народна партия. И смятам, че трябва да предлагаме принципа на енергоемкост в промишлеността. Иначе няма да се разкриват възможности за економически растеж, а ще се слага прът в коридото на економическия растеж. За промишлеността понятието енергоемкост е много важно. На второ място мерките, които трябва да предложим, за да изпълним целите. Това е много важен въпрос от сам себе си се разбира, че в Европа има големи географски различия, климатични различия, в момента економически различия. И държавите членки трябва да ръководят положението по места. Те са мястото, където трябва да се разработват мерки, които да са равностойни на целите, които се преследват и на резултатите, които се целят, но ще бъдат съответно и по-ефикасни, тъй като са разработени, като се отчита местната специфика. Много често директивите и изходни актове не се прилагат уместно или текстът има прекалено строг. Нуждаем се от гъвкавост, за да може да се предприемат и равностойни мерки на тези предложени от комисията. Това е много важен въпрос, който заслужава обсъждане. Благодаря колегата Томпсън. Благодаря. Господин министр, голямо удоволствие за нас, че сте тук в залата е, че водим диалог с Датското Министерство на енергийната ефективност и промишлеността. Предишният докладчик каза, че тук се занимаваме с енергийна ефективност и съответната директива, но не се спомена един въпрос – проблема с финансирането. Какво имам предвид? Економиите на енергия независимо къде се реализират те, в сградния фонд или в промишлеността. Винаги са актуални, но преди да се реализира економия, минават години, преди да стане възможно реализирането на дадена економия на енергия. Ето защо трябва да се намерят решения за дългосрочни инвестиции – много важно е Европейският съюз да задели средства най-вече за новите държави членки, защото мнозина от тях се опасяват, че директивата за енергийна ефективност ще им излезе прекалено скъпо. Питам се, какво мислите по въпроса да се задели процент от структурните фондове за подобна цел? Аз бях докладчик в проучвателна група преди години, която предложи да се заделят средства от структурните фондове за енергийна ефективност. Да има задължителен задел на подобни средства. В Европейския парламент дойдоха представители на национални парламенти, които ни помолиха да се задели фиксиран процент от структурните фондове за енергийна ефективност, защото иначе тя просто няма как да се реализира в държавите членки. Има много министри, които предпочитат да се строят автомагистрали, вместо да се предприемат мерки за енергийна ефективност. Затова е много важно да се разгледа, да се проучи фонда за регионално развитие, да се види какъв процент от него да се задели за енергийна ефективност. Трябва да се вземе предвид и социалния фонд и да се види какъв процент от него да се задели за обучителни курсове за тези нови 2 милиона работни места, защото министра каза, че директивата за енергийна ефективност ще разкрие 2 милиона работни места, но трябва да се обучат съответните кадри. И така трябва да се задели част от е, социалния фонд. Ето защо е много важно да привлечем Генерална дирекция регионално развитие, да получим и подкрепата на съвета за да се разработят задължителни цели за финансирането на мерките по директивата, тъй като това е много важно. И искам да разбера какво е положението в това отношение. Благодаря. Колегата Хол. Приветствам това, което казахте току-що за енергийната ефективност. Съгласна съм с, с това, което казахте. Много хубаво бе, че изтикнахте такива силни аргументи. Едно от нещата, които бяха казани, е, че се различава положението в различните държави членки. И това е един от проблемите пред изпълнението на директивата за енергийна ефективност. Изходната позиция в държавите членки е различна. Ние се борим с този проблем в парламента. Една от възможностите е да се приемат задължителни национални цели за съответните държави членки и да се предвиди по-голяма гъвкавост в това отношение, за да се изпълнят резултатите. Даваме си сметка какви са настроенията в съвета. Те не са много положителни, настроени към идеята за задължителни цели. Много ще ни помогне ако получим някакъв ориентир от председателството за това каква мислите, че ще е позицията на съвета. Дали смятате, че има развой в позицията на държавите членки по въпроса за задължителните национални цели? Или смятате, че има голямо мнозинство в съвета, което е против тази идея? На второ място, приветствам факта, че подчертахте економическото значение – на енергийната ефективност, а не само значението им за климата. По-настоящен в Европа ние буквално горим пари. Внасяме големи количества нефт и газ, прахостваме ценни парични средства, нещо, което не можем да си позволим. На форма на всичко това, много ме притеснява, че е отслабена позицията на съвета в някои от текстовете на Директивата за енергийна ефективност. Например, в контекста на задълженията за държавните органи и идеята всичко да се сведе само до централно ниво, до централната власт, което сериозно стеснява плата на този член – Питам се, какво мислите вие по този въпрос и какво възнамерява да направи датското председателство по него, за да може текста на директивата да изпълни положените от нас, поставените от нас задачи. И на последно място, във връзка с това нещо, което каза госпожа Кастилио, има доста голямо объркване. Има хора, които приемат, че директивата за енергийна ефективност ще доведе до съкръщение с 20 на 100 в сравнение с 2007 година. Има много хора, които ще са доволни от това. Но на практика текста на комисията е 20 на 100, на 100 срещу ръста. А идеята да не се позволява растеж е напълно погрешна. И трябва да имам ясна представа на къде сме тръгнали – и това няма да стане, ако само се заложи цел за енер... съответното ниво на енергоемгост. Подобна цел в краткосрочен план ще разкрие проблеми за бизнеса и няма да се даде сигурността, от която имаме нужда, за да се повиши економическата съобразност в Европа и да се преустанови прахосването на средства. Благодаря колегата Турмес. Благодаря ви, господин министр. Една забележка. Когато се качват цените на нефта, не забравяйте, че повечето от газовите договори имат и индекс на цените на нефта. През изминалите три години газовите дружества загубиха големи средства, защото цените по договора са високи, а Иначе цените на гъста падат. Това е много важен въпрос, който трябва да се реши, иначе ще продължаваме да бъдем изнудване. Имам следните въпроси. Първо, енергийна енергоемкост. Правилно ли си мисля, че ако Португалия, Гърция, Ирландия, Италия и всички други държави с, с отрицателни прогнози за БВП ако те реализират целта за енергоемкост, това означава ли, че ще е почти невъзможно ако те възприемат такава цел, означава ли, че е почти невъзможно да изпълнят? Имаме и някои груби разчети за Полша. Преди две години растежа на БВП бе 5 на 100, но сега прогнозите за Полша не са положителни. Дори и за Полша ще е много трудно да изпълни поставената цел за енергоемкост. Може би това е причината, поради която в съвета държавите членки не искат да се споменава като индекс енергоемкостта. На второ място, как сте се справили в Дания с явното конфронтиране между конкурентоспособност на бизнеса от една страна и енергийната ефективност. Каква е ролята на задължението за енергийни економии в мерките, които предприема датското правителство, за да се привлекат инвестиции в енергоемки отрасли. И на трето място, един голям проблем. Госпожа Томсън го спомена. Финансирането. Давате ли се сметка, че Европейската инвестиционна банка под заплаха да загуби рейтинга си тройно А, наскоро драстично намали обема на кредитите? През 2012 65 милиарда евро ще бъдат дадени на европейската економика. Ще се инвестира директно в европейската економика. Само, че сега тази сума е намалена на 50 милиарда. Това е заради рейтинговите агенции. Те заплашиха, че ще намалят рейтинга на банката. Научих, че в понеделник едната седмица по време на съвета на държавните ръководители може да се вземат важни политически решения. А именно средствата, които остават от структурните фондове, няколко милиарда фонда, да се пренасочат към Европейската инвестиционна банка, което ще позволи на тази банка отново да отпуска кредити и да повиши сумата, която ще отпусне като кредит. Не виждам да има един единствен инструмент в Европа, който ще задейства повече преки инвестиции в европейската економика и в европейски инструктурни проекти. Вие Вашият министр-председател ще участва на заседанието в понеделник. Каква е позицията на Дания по въпроса за ролята на Европейската инвестиционна банка и реалните инвестиции в економиката на Европа? Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на министъра да отговори на тези а, първи въпроси, зададени от политическите групи, след което пак ще имат възможност колегите да задават други въпроси. Благодаря за много съществените а, бележки и въпроси. Започвам с въпроса на госпожа Декастилио. До някъде това ще бъде и отговор на госпожа Фиона Хол за задължителните цели и целите, свързани с енергоемкостта. Откровено казано от години в съвета обсъждаме тези задължителни цели. Не виждам някакви реални промени в позициите на отделните е, държави членки. Поне не съм чул да има такива до този момент. Именно за това, вероятно, ще се придържаме към предложението на комисията и ще приемем тези задължителни мерки. И тук до някъде отговаряме на господин Турмес. Трябва да кажа, че решенията, които се взимат в момента, да се придържаме към тези задължителни мерки, е с цел вземане на предвид възможностите за растеж. След това през 2014 и 2015 ще направим оценка за да видим доколко сме успели да приближим общите цели, които сме си поставили и след това ще решим дали можем да направим още нещо допълнително. Необходими са ни обаче абсолютно точни е, данни. И именно за това ще се придържаме към предложението на комисията тук. Мисля, че би било правилно, е, че е правилно казаното от госпожа Фиона Хол. В е, настоящите цели сме заложили растеж. А сега а, съветът насочва вниманието към мерките. И тук съм съгласен напълно и съвета е съгласен, че трябва да си осигурим максимална гъвкавост, тъй като а, ситуацията в различните държави е различна. Единственото, по което не можем да си позволим гъвкавост, е позицията на комисията, съвета и парламента а, по отношение на а, мерките до а, 2020 година. Това е начинът да ги постигнем. И затова председателството в момента насочва усилията към това че за да вървим напред, трябва да използваме времето, с което разполагаме, да обсъдим мерките, да видим как те ще бъдат приложени в отделните страни, за да е сигурно, че наистина процесът ще върви. съжалявам, ако съм причинил някакво неудобство на някого от това, че съм със слушалки. Госпожа Томсън абсолютно правилно постави въпроса за финансирането. Мисля, че за всички ни е ясно, че когато говорим за това, което наричаме а, финансиране а, с, а, на, на малките и средни предприятия, изобщо а, финансиране с по-малки суми, а, има предложения и от. А, обществения сектор и от частния сектор. Когато обаче стане въпрос за големите мащабни финансови въпроси, би било добре а, подхода а, по отношение на структурните фондове и другите предложения, които бяха тук, да бъдат обсъдени. Но а, съветът и комисията, както знаете, в момента продължава да се занимават с тези въпроси и Екофин също работи по тях. Така че най-вероятно ще стигнем по-близо до някакво решение, но съм съгласен с вас. Въпросът е изключително важен и ако не разполагаме с финансиране, ще бъде трудно да постигнем заложените цели. По отношение на въпросите за публичния сектор. въпроси е от госпожа Фиона Хол. Моето усещане е, че трябва да помислим какви мерки могат да бъдат наложени на общините. Много от държавите членки се тревожат е, е от тези въпроси, но държавите членки трябва да дадат пример и а, независимо от всичко ще трябва тези мерки да бъдат наложени. Въпросите, зададени на господин Томас, свързани с опита на Дания, са интересни. Преди 4 години в Дания бяха заложени цели за економии на енергия. Енергийните дружества сами решиха да се конкурират, за да видим кой, най, кой ще реализира най-големи економии. И самите потребители подкрепиха и дори бяха готови самите те до някъде да се ангажират с енерги... економии на енергия. А сега интересното е, че този въпрос отново се обсъжда. Сега и енергийните дружества, и различните промишлени отрасли, отрасли непрекъснато настоява да увеличим своите цели за економия на енергия, защото има много възможности за економия. И енергийните дружества могат да печелят повече от конкуренция в тези мерки, в изпълнението на тези мерки, отколкото от продажбата на енергия. И за тях това е по-ефтин начин а, да печелят. Цитирам този пример, защото той а, показва, че има пазар, има конкуренция, пазарните сили могат да бъдат използвани, за да се движи този процес напред. Така че това може също да бъде въпрос поставен пред съвета. Но мисля, че с това отговарям на въпросите. Благодаря. Благодаря. Имаме седем записани в списъка за въпроси. Имаме 6 минути, след което трябва да дадем възможности на министъра да отговори, така че имате не повече от една минута за задаване на въпросите си. Програма Амбицинга, е, Госпожо председател, господин министър, наистина много амбициозни са вашите цели. Съгласни сме и очакваме с нетърпение решенията на Европейския съвет. Тези решения няма да бъдат лесни за изпълнение обаче. Наистина, енергетиката е един много специфичен отрасъл. Там има много неясноти, много несигурност. И понякога сме разочаровани, опитваме се да прикриваме някои истини, а вашите предложения, свързани с създаването на инфраструктура, според мене са достойни за уважение. Мисля, че днес трябва да си говорим откровено за механизмите на ценообразуване. Знаем, че електроенергията не взима в, не взима предвид в цените, не включва в цените огромните разходи, примерно по извеждане на атомните мощности от експлоатация. Когато говорим за възобновяема енергия и възможностите за развитие в това отношение. Всичко това е тясно зависимо от цената, тясно свързано с цените. Така че трябва да бъде разработен и ценови механизъм в това отношение. Ролята на Европейската комисия е много важна, а и по отношение на доставката на енергия от трети страни. Благодаря. Благодаря за дадената ми дума. Имам въпрос към министъра. Въпрос свързан с директивата за енергийна ефективност. Съвсем правилно беше отбелязано, че в съвета има традиция да не се подкрепят задължителните мерки. Задължителните мерки обаче съществуват и министърът иска да се придържа към тях. Господин министр, как очаквате да ги, прека... да ги прокарате, след като в парламента има настроения, че не бива срещу такива задължителни мерки, че не бива да се приемат такива мерки. От друга страна обаче, енергийна ефективност означава ли, че ще взимаме че ще има квоти, за да се инвестира в устойчиво, устойчивостта на енергетиката. Какво очаква вашето председателство? Очаквате ли да се стигне до някакво споразумение за енергийната ефективност? Много се радвам, госпожо председател, че отново съм член на тази комисия след две години и половина. Трябва да ви кажа, че вчера прекарах целият ден в комисията АФЕТ, но тук се чувствам от дома си и тук мога съвсем активно да се включа в обсъждането на всички теми. И така позволете бързо да премина към родния си език. Имаме големи очаквания от датското председателство по отношение на целия пакет с мерки за борба с промяната в климата, за защита на околната среда. Вие сте шампиони в енергетиката, в околната среда. Вие сте единствения който произвежда повече енергия, отколкото консумира. Така че питам как ще се реализира изпълнението на този пакет и то в отделните държави, защото, както вече казахме, в някои държави има а, затруднения при изпълнение на целите. В момента Европейската комисия работи по тези въпроси. А, прави се анализ на разходите и разбивка по държави за техния дял на общия европейски пазар. Така че всичко това е наистина съществен, съществена тема. Благодаря, господин Бузек. А сега давам думата на госпожа Кавалио. Благодаря много. Искам да благодаря на датското председателство и да пожелая успех през следващите 6 месеца. Имам два въпроса. Единият е свързан с Еразъм 2020. С Хоризонт 2020, извинявайте, в една част от програмата се отделя 16 милиона евро за чисти технологии, чист транспорт и така нататък. Това означава ли, че това са най-подходящите възможности, най-важните, най-подходящи приоритети за да станем устойчиви и конкурентноспособни в сферата на промишлеността. Видях и предложението на комисията. Там отново се говори за енергийна ефективност в особено енергоемките производства. И затова въпросът ми е дали това са най-добрите, най-важните приоритети. Седмата рамкова програма беше посветена най-вече на научно-изследователската дейност. Енергетиката е, има нужда от много пилотни проекти и трябва да осигурим необходимите инструменти, за да реализираме такива демонстрационни и пилотни проекти в енергетиката. Как смятате да се процедира по този въпрос? И последният ми въпрос е много кратък. Безопасността в офшорните дейности свързани с добиването на нефт и газ. Трябва по-добра координация на европейско ниво в случай на някакви а, е, инциденти и за предотвратяването на инциденти. Ние като че ли сме твърде разделени, някои от държавите имат а, е, много а, е, пространно законодателство, в други не е така. Така че искам да попитам какво смята датското председателство да предприеме по този въпрос. Благодаря. Благодаря на колег... сега колегата Дерек. Господин министр, казахте, че една от задължителните цели ще бъде намаляване на енергийното потребление с 20%. Също така подобряване на ефективността с 20%. Това е обаче възможно само в отделни отрасли, а не в, в, държави, в отделните държави, защото данните на Евростат показват, че 97 е базовата стойност до за периода до 2020. Какъв е начин, как, по какъв начин ще се изчислява постигнатата ефективност? Благодаря ви. Благодаря, господин министър датското председателство следва полското такова. Ние заедно работихме по редица проблеми. Сега е ваш ред да поемете а, е, тези а, е, а, е, досиета, а това са все теми, които представляват голяма, голям интерес за нас. Примерно, външното измерение на енергийната политика. Другата тема е междуправителствените споразумения. В тази връзка въпросът ми е следния. По междуправителствените споразумения в документа се казва, че някои от тези споразумения са търговски, други ще бъдат обхванати, други споразумения ще бъдат разглеждани като междуправителствени. Онези, които са междуправителствени, ще бъдат обект на внимание от комисията, а търговските не. Естествено, проблемът е как да се определи кои споразумения са чисто търговски по своя характер и кои са международни или междуправителствени. Именно за това нека да спомена, че считам, и това е едно, една поправка в текста, която беше обсъждана в комисията а, вчера, и аз Считам, че така наречените търговски а, споразумения трябва да бъдат също в обхвата на интерес на комисията, за да не се даде възможност на националните правителства да тълкуват различно тези дефиниции. Защото едно споразумение, един договор може а, на пръв поглед да бъде търговски, но все пак а, би трябвало да бъде обект на интерес от, от комисията. Благодаря ви. Колегата Роде е последния в списъка. след това ще дадем и 3 минути на министъра за отговор. Само един въпрос. Тук съм. Искам да попитам господин министъра дали е обърна внимание, че в предложението за инфраструктурата се отделя почти 1 милиард за разширяване на широко спе, а, а, широколентовите а, комуникации. Дали Правителството има намерение да се занимава с този въпрос. Ние говорим за зелената енергия в бъдеще и мисля, че всички подкрепяме тази идея, но трябва да имаме инфраструктура, през която да се транзитира тази енергия и то в цяла Европа. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на господин Трол за информацията. Ще си отбележа казаното от вас. Нямам време. Затова не знам дали много системно ще отговоря на всичките ви въпроси, но ще се опитам да отговоря по-обобщено. Причината да подкрепим комисията по отношение на задължителните мерки е, че знаем, че в отделните държави членки се водят дискусии, обсъждат се тези задължителни мерки. Но според мен не е реалистично да променим позицията си сега. Може по-нататък позицията ни да се доизчисти, доизясни, но мисля, че за сега тя трябва да си остане такава и в съвета. Това е пътя, по който ще вървим. Естествено, в момента обмисляме как да изчисляваме целите, как да е сигурно, че наистина получаваме точни данни. По отношение на пътната карта, свързана с промяната на климата. Господин Бузек спомена тази пътна карта. Всяка държава има право да го анализира. Това е много важен, основополагащ документ. Който комисията ще предостави и той ще бъде обсъждан на срещата през март. Надявам се, че тогава ще стигнем до някакви заключения в съвета по този документ. След това беше поставен въпросът за а, въпрос, който се задава и в комисията вчера, за ниските цени на търговията с въглеродни емисии. Трябва да кажем, че цените в момента са много по-низки, отколкото очаквахме, че те ще бъдат, когато разработвахме системата. В дългосрочна перспектива обаче нещата не могат да продължат по този начин. Въпросът е какво да се прави от тук нататък. Ами трябва да се заложат репери за периода до 2300, така, щото отделните дружества да имат стимул да продължаваме по същия път. така че след изпълнението на изискванията за енергийна ефективност, може би ще имаме възможност да отделим а, повече внимание на тази тема, но за сега трябва да стигнем до а, някаква обща позиция по тези въпроси. След като имаме точни данни, след като знаем къде се намираме, да отделим някакъв ресурс, за да се справим с този проблем. След това въпросът, който беше зададен на госпожа Бобинска от Полша за за междуправителствените спогодби. Ще направим всичко възможно, за да се а, приеме някакъв текст в парламента по този въпрос. Въпрос на преговори е какво ще а, бъде а, уточнено от тук нататък и прието съответно. на господин Балкетис. Благодаря за бележките и за това, което казахте по отношение на инфраструктурата. Приветствам казаното от вас. Мисля, че въпросът за ценообразуването е много важен. Всичко това ще бъде взето предвид в хода на работата ни. Благодаря от името на всички. Искам да благодаря на господин министъра за това, че а, дойде а, в а, нашата комисия. Благодаря ви за тази първа среща. Надявам се, че предстоят и още много такива. Желая ви успех, господин министър. Allora prendiamo posto. Per favore, quelli che desiderano. Ако обичате, вземете отново местата си. Diamo il nostro saluto Francisco? Six. Six pour le... le... Perfetto. Eh, buongiorno, diamo il nostro ministro, il nostro saluto al ministro. Искам да приветствам Оле Зон с добре дошъл на нашето заседание. Той е датския министр за стопанската дейност и растежа. В момента има много важни въпроси в Европа. Стопанската дейност, търговията и растежа са много важни. Разполагаме се с време до 1 без 20, т.е. има 42 минути. Давам думата на министъра първо, след това ще процедираме както обичайно. Благодаря ви за поканата да участвам на вашето заседание. Ще представя приоритетите на датското председателство. Но преди всичко искам да поздравя Малия Сартори за новия пост като председател на комисията. Очаквам ползотворно сътрудничество с вас. Виждам, че много членовете на ИТРЕ останаха в салата. Очак... Очаквам да работя с всички вас по време на нашето председателство. За нас парламента е важен въпрос. Предстои ни съвместна работа. Трябва да получим реални резултати, които да се полза на гражданите и на дружествата в Европа. За нас приоритет е да поддържаме диалога с парламента, за да взимаме съвместно правилните решения – които да стимулират растежа. Искам да благодаря на полското председателство и на комисията за чудесните резултати, които бяха постигнати по редица въпроси. Дания пое председателството в момент, в който Съюза се намира в голяма криза, изправен пред най-голямото предизвикателство до момента. Решението да се увеличи финансовото и економическо сътрудничество в Европа е на преден план в дневния ред. Датското председателство ще работи за разработването на конкретни цели, които ще подсилят Европа и ще очертаят необходимостта от европейско сътрудничество. Ние ще работим за отговорна, динамична, зелена и безопасна Европа. Според мен финансовата консолидация и растежа с е, устоите, на които трябва да почива Европа, за да излезе от кризата. В тази връзка е много важно да работим съвместно за постигането на общата цел и да осигурим растеж в Европа. Искам да благодаря на комисията, че внесе акта за единния пазар, в който има 12 ключови инициативи, които ще допринесат за ставането на растеж европейските дружества. Повечето инициативите вече са представени. Акта за единния пазар ще бъде представен на нашето председателство и ще работим така, че да се постигнат реални резултати по колкото се може повече от тези 12 инициативи. Разбира се, ще работим в сътрудничество с парламента. Това е най-голямата колективна реформа на единния пазар от 1992 насам. Аз и датското председателство ще положим максимални усилия да подкрепим реформата. Много от предложенията във факта за единния пазар, според мен, допринасят за модернизацията на, на единния пазар. Те допринасят за актуализиране на законодателството и за улесняване на средата за дружествата и гражданите в Европа. Ние ще работим и в контекста на дигиталната програма и дигиталния единен пазар. А сега ще очертая плановете на председателството за регламента Рим 3, програмата за свързана Европа, директивата за подписите и с директивата за достъп до публична информация. И на последно място ще се спра на Европейската мрежа и аг... Агенцията за сигурност на информацията. Важен приоритет за нашето председателство е дигиталния единен пазар, който е един от ключовите въпроси в програмата на комисията. Ние ще се спрем на пречките пред дигиталния единен пазар, ще гледаме всичко в най-общ план, за да сме сигурни, че ще насърчаваме растежа на информационни и комуникационни технологии. Това въжи и за трансграничната търговия и за хората, които пътуват в Европа с мобилен телефон. Основен приоритет за нашето председателство е дигиталната програма, нещо, което се споделя от редица членове на комисията това отношение искам да ви приканя да присъствате на конференцията на върха в Копенхаген в края на февруари. Нашият основен приоритет е регламента Roaming 3. Очакваме първото четене да е през пролета. Много важно е европейските потребители и бизнес да имат достъп до комуникации чрез мобилния телефон, както с гласови услуги, текстови съобщения и данни. Трябва да имат достъп на разумни цени. Искаме да продължим да регулираме нивото на цените в краткосрочен план, но искаме да се предприемат и структурни инициативи, за да се реализира свободна конкуренция в дългосрочен план. В съвета се подкрепя и идеята да се постигне споразумение колкото се може по-скоро. Преговорите текат в пълна, с пълна пара. Продължаваме да продължаваме да очакваме да продължим доброто сътрудничество с парламента, с госпожа Ниблер, сте в Сянка. Искам да ви благодаря, че парламента бързо прие такъв график, който да съответства с графика на съвета. Основен въпрос в контекста на дигиталния единен пазар в Европа е инфраструктурата. Много важни са дългосрочните инвестиции, за да се изведе обратно Европа по пътя към растежа. Комисията представя предложение за програмата Свързана Европа. Тя е част от акта за единния пазар. В предложението се предлага амбициозен междусекторен пакет от мерки. 9,2 милиарда евро са заделени за проекти в сектора на далеко съобщенията и в други сектори на дигиталната инфраструктура, например общо европейските дигитални услуги. Проведохме първоначални обсъждания в съвета. Впечатлението ми е, че се нуждам от ясно сътрудничество и координация по този въпрос, тъй като редица работни групи в съвета появяват интерес към него. Много важно е да се намери балансирана, ефикасна мярка, с която да се гарантира използването на зелените средства за проекти, които ще са от най-голяма полза за Европа, особено в контекста на растежа. времено е много важно да направим така, че подбраните за финансиране проекти, като проекти за широколентовия достъп, да не са в ущърп на конкуренцията между държавите членки. Опитахме се да реализираме възможно най-голям напредък в контекста на преговорите по редица елементи от предложението, що се отнася до телефонните услуги, информационните технологии. Обсъждаме е, насоките в групата на съвета, на която съм председател. В акта за единния пазар комисията поставя акценти върху електронния подпис. Той може да се използва в голям мащаб, което е много важно за работата на единния пазар. Дружествата с нетърпение очакват предложението на комисията. През пролета ще започнем и преговори по досието. По този начин ще дадем своят принос и ще предадем работата на кипърското председателство. Друг важен елемент на дигиталния единен пазар е достъп до публична информация. Дружествата по този начин ще могат да разработват нови дигитални услуги. Трябва да се подобри рамката за обработване на публични данни, което ще отползва за малки и големи предприятия. Рамката трябва да е ефикасна, прозрачна, да почива на добри правни основи и да не води до дискриминация, за да сме сигурни, че се гарантира лоялна конкуренция в цяла Европа. Вече се проведоха първоначалните дискусии по темата в съвета. Очакваме доста сложни дискусии в съвета заради междусекторния характер на предложението. Едно от предизвикателствата е, че проекто и измененията засягат правилата, по които публичните органи определят таксите за обработка на данни, на публични данни. В момента на кризата светлината на прожектора е бюджета на публичните органи. Ето защо това ще е доста дискусионен въпрос. Трябва да намерим съответния баланс. Има известна колебливост дали да се разшири приложното поле на директивата, да се включват и културните институции. Ще се постараем да постигнем максимално голям напредък. Очакваме е, сътрудничество с докладчика господин Калфин и е докладчите в Сянка. Що се отнася до предизвикателствата, свързани с сигурността, пред които сме изправени заради развоя на техниката, те трябва да бъдат дефинирани колкото се може по-скоро. В съвета не, не бе постигнато споразумение поради въпроса за продължителността на мандата. Трябва да се постигне напредък по този въпрос, за да може да се постигне някакъв прогрес в работата. Надявам се, че парламентът ще прояви готовност за компромис, за да се споразумеем по този въпрос. Предложението на Комисията за създаване и функциониране на Галилео, както знаете, е в ресора на съвета по транспорт. Колегата ми Хендрик Ван Креслен съм, ще председателства тази група на съвета. Този въпрос го споменавам днес, тъй като той е много важен за нашето председателство. Сателитната навигация е важен елемент от европейското общество. Сателитните технологии се използват от всички, от гражданите, които планират пътуване, до дружествата, които искат да видят как се транспортира стоката им. И разбира се, навигацията. Навигацията е разчита на сателитите. Председателството ни ще работи за фиксиран график за приключване на проекта Галилей. От... Работим за постигането на частично политическо съгласие по време на съвета за транспорт през юни. Очакваме да се сътрудничим с вас. Надяваме се на вашата подкрепа за реализирането на дигиталната програма. Надяваме се, че ще постигнем необходимите компромиси, за да изведем Европа отново по пътя към растежа чрез ИКТ. Благодаря за вниманието ви. Очаквам вашите въпроси, било то днес или през следните 6 месеца. Благодаря, господин министр. Имаме шестима желаещи да вземат думата, след което не приемаме повече заявки. А вие имате по 3 минути всеки, за да остане време и министъра да отговори. Благодаря много, господин, госпожо председател и добре дошъл, господин министър. Като се има предвид економическата криза в момента, за малките и средни предприятия е много трудно да получат достъп до финансиране. Целта ни е да постигнем економически растеж, но малките и средни предприятия създават 80% от новите работни места през последните 5 години изключително трудно е за тях, тъй като банките замразиха финансирането и тези предприятия просто нямат достъп до финансиране. Комисията инициира една програма за финансиране на малките и средни предприятия. Това беше един от 12-те стълба в документа за единния пазар за, един за общия пазар. Освен това става дума и за изискванията за инвестиционен капитал. Така че може ли господин министр да ни каже така датското председателство смята да вървим напред по тази тема по време на вашето председателство? Колега Томсън. Господин министър, аз също ви приветствам с добре дошъл в комисията. Радваме се, че можем да имаме диалог и с вас и с председателството като цяло. Нашата комисия има много големи правомощия. Между другото, малките и средни предприятия също са в нашите компетенции. Те са изключително важни защото 97% от, от европейските работещи са ангажирани от малките и средни предприятия. В контекста на единния пазар имам въпрос свързан с износа. Имаме директива, която решава някои проблеми, защото тя си постави определени задачи. Как стоят обаче нещата с износа на услуги? Не сме постигнали много в тази сфера и мисля, че това трябва да бъде в центъра на вниманието. Мисля, че след като ние живеем в Европа, едва ли можем да се изнасяме много един на друг. Вчера в парламента говорихме по какъв начин да, отгова... да подпомогнем малките и средни предприятия, които искат да изнасят в световен план. Трудно е за малките и средни предприятия да излезат на световния пазар. Не зная дали смятате, че може да се направи нещо в това отношение на европейско ниво. Изобщо това в интересите на датското председателство ли е тази тема? Има много неща, които представляват интерес за нашата комисия в контекста на малките и средни предприятия. В понеделник беше решено, че вече комисията не е нужно да взема предвид средата, когато става въпрос за малки и средни предприятия. Това не е самоцелно решение, то е така да се каже второто в поредица от решения, която цели да подобри положението на малки и средни предприятия. Ние определено не искаме обаче за малките и средни предприятия да се подобри положението за сметка на условията на труд. Благодаря. Като че ли тук имаме датски монопол при задаването на въпроси. И в пленарна зала да беше така онзи ден. Ще започна с благодарности към правителството. Обикновено съм в опозиция и затова рядко ми се случва да похваля правителството. Този път обаче вие блестящо се подготвихте за председателството. Водиха се много обсъждания с много евродепутати и е ясно, че датското председателство приеме парламента много сериозно. Това е прекрасно. А и много интелигентен подход, е, защото ако има нещо, което в края на председателството може да бъде разглеждано като успех, е, е, то често пъти се дължи именно на това сътрудничество. Така, след като ви поздравих, имам няколко въпроса по отношение на патентите. Споменахте различни инициативи на комисията. Ако имаме единен пазар, трябва да имаме европейски патент. Нещо, което много отдавна се обсъжда, но се натъква на огромни езикови проблеми. Ако трябва обаче да подобрим сътрудничеството а, в това отношение, ще се ангажира ли датското председателство с един европейски патент и съответно а, правилник за европейския патент? Ще се ангажира ли датското председателство с нещо, което е толкова важно за развитието на единния пазар? Втори въпрос. Данъка върху финансовите транзакции ще увеличи безработицата в Европа. Колега Бютиков. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, сега ще наруша датския монопол. Но ще ви поздравя, въпреки това най-сърдечно. Добре дошли при нас. Моето политическо семейство подкрепя вашата партия, но след като дори опозицията ви хвали, че вършите интелигентна работа, не знам какво мога аз да кажа. Но шегата на страна има две теми, които искам да засегна. Първата касае малките и средни предприятия. И по време на вашето председателство ще поставим жалони още през тази година. Някои от тях ще бъдат важни и в по-дългосрочен аспект. Особено когато говорим за а, рамковата програма Хоризонт 2020. Искам да ви обърна внимание, на факта, че участието на малките и средни предприятия в тази рамкова програма не отговаря на амбицията на Европейския съюз. В а, миналото ставаше въпрос, че в рамките на рамковата програма номер 7 а, трябваше а, 50% от а, средствата да се получат от малките и средните предприятия. Тази цел беше амбициозна и не беше постигната. В а, новата програма а, тези планове са сведени до а, участие в някои сектори, така наречени, които са релевантни за обществото. Там обаче не се очаква особен приръст. Виждам опасност малките и средните предприятия да не вземат никакво участие в разширяването на тази програма. Може да се окаже, че спрямо 2014 година малките и средните предприятия ще получат по-малко пари, отколкото в миналата рамкова програма. Мисля, че всички сме единодушни по отношение на значението на малките и средни предприятия. И от гледната точка на министър, който отговаря за растежа, трябва да обърнете внимание на този факт. Второ, в Европа промишлеността има една характеристика, която ни отличава от останалата част на света, а именно зависими сме от вноса на суровини от други части на света. Комисарят Поточник твърди, че 16 тона на глава от населението се изразходват от всеки европеец и три от тях се внасят. Ако цените на суровините растат, а такава е тенденцията, за европейската промишленост вносът ще става все по-важен. Затова смятам, че би било много важно а, вие да подкрепите усилията на комисията и на парламента да се стигне до по-силен общоевропейски разговор. Някои държави имат собствени програми, но от друга страна натискат е, спирачката пред международното партньорство в е, сферата на суровините. И много бих се радвал по време на датското председателство се постигне напредък по този въпрос още през май месец. Благодаря. Благодаря, господин Бузък. Е, Благодаря, господин министър, за уводните думи. Благодаря ви за присъствието сред нас. Поздравявам датското председателство за програмата, която си е поставило за възраждане на европейския пазар и малките и средни предприятия. Нещо изключително важно. Мисля, че това може да бъде свързано с електронния дневен ред, европейските патенти, всичко това, което помага на малките и средни предприятия да работят, трябва да бъде обект на един общ план. Така че Европейската комисия определено има желание да реализира такъв план, а сътрудни сътрудничеството с датското председателство ще бъде изключително важно в това отношение. Ако искаме да възстановим, възродим този общ европейски пазар, и това е идея на парламента, тези неща трябва да бъдат разработени. Министър-председателя на Италия, господин Монти, също предлага подобно нещо. Аз Имам една законодателна инициатива в това отношение. Председателството на Дания също като че ли подкрепи нещата. Господин Берозо също, но сега всичко е в ръцете на държавите членки. Парламентът не може да направи всичко, което е необходимо. Важно е тези решения да се реализират бързо заедно с Жак Делора, бившия председател на Европейската комисия, тази идея беше подкрепена и от Европейския парламент. Комисията ИТРЕ също я подкрепя и аз благодаря тук на колегите за това. Идеята за този общ пазар се основава на идеята за общ пазар на енергията. Ние трябва да положим усилия и в комисията, и в рамките на председателството в това отношение. И позволите да приключа с един твърде общ въпрос. Вие представлявате Министерството на економиката. Бихме искали да бъде сключено едно междуправителствено споразумение, което е така наречения финансов а, пакт. Пакт за економическо управление, за управление на европейската економика. А, това споразумение ще бъде много важно за бъдещето на Европейския съюз. Именно за това се обръщам към вас. Като министър на економиката, имам два въпроса за, към вас. Датското председателство – иска ли да предприеме някакви действия, за да включи и държави извън еврозоната? Втори въпрос. Като представител на датското председателство, имате ли желание напълно да ангажирате Европейския парламент в всички а, дейности на бъдещите а, срещи на върха? Аз се опитах, опитвах в продължение на дълги седмици да реализирам а, нещо подобно, така че ако сега успеем, това ще бъде един добър финал на нашите общи усилия. Благодаря. Колега Лютке. Благодаря, госпожо председател и добре дошъл на господин министъра. Благодарим за ясното представяне на програмата на датското председателство. Желаем ви успех, защото задачите, които си поставяте са сложни. А, тук опираме и до технологии, но и до много други въпроси. Така че всичко, е, всичко това никак не е трудно и ви желаем успех. Споменахте, че комисията иска да инициира усилия, свързани с електронния подпис. Електронния подпис често пъти е пречката за раз по-доброто, по-бързото развитие на много отрасли. Не трябва ли да бъдем малко по-настоятелни и да поставим някакъв срок за въвеждането на електронен а, подпис навсякъде? А, какво означава второ а, свързването в Европа? Има множество програми, но не е възможно те едновременно да бъдат реализирани. От собствен опит зная, че се обменят документи чрез куриери или се носят на ръка. Така че, за да постигнем целите, които си поставяме, не считате ли, че трябва да има една платформа, която да дава възможност Европа да осъществява обмен на данни? Трябва да се сложи край на настоящата фрагментация. Благодаря ви. Благодаря. С това изчерпваме списъка на ораторите и даваме думата на министъра за заключителни за заключително изказване. Благодаря ви за любезните думи и за градивните забележки и въпроси. Прогнозите за нашето сътрудничество през следните месеца са добри на фона на всичко това. Бен Бенсън зададе въпрос за финансирането най-вече на малки и средния бизнес. Други колеги повдигнаха въпроса за положението на малки и средния бизнес, как да се улеснят възможностите му за растеж, тъй като той е много важен за растежа на Европа като цяло. Сега конкретно за финансирането на малки и средния бизнес. Директивата за рисковия капитал е част от акта за единия пазар. За нас тя е с особено приоритетно значение – Целта ни е да се постигне споразумение на първо четене с парламента през първото полугодие на 2012. Надяваме се, че парламентът ще даде своя принос към постигането на споразумение, тъй като това ще е от особена полза за малкия и средния бизнес в Европа. Искаме да направим така, че законодателството, което приемаме, да е съобразено с целта да се гарантира капитал. Надявам се, че с подобно сътрудничество ще постигнем напредък по този въпрос за финансирането. Повдигнат бе като въпрос и директивата за услугите и износа на услуги. И интелигентното нормотворчество. Как може да се осигури и правилното ниво на социална закрила в този контекст. Когато говорим за интелигентното нормотворчество, всичко трябва да е колкото се може по-ясно и прозрачно. И искаме да направим така, че социалните условия, включително условията на труд, да не биват оставени на страна. Те са много важни. Те са ни... Гледаме на тях през сърце и са централен елемент от нашата работа. С един мой колега води, третия колега, повдигна въпроса за патента. Сега не можем да водим дискусия по този въпрос, тъй като сме изцяло съгласни по въпроса. Много важно е да се реши проблема. Значи, да се приеме регламент за патента и да се установи седалище на съда за патентни дела много време е отделено на този въпрос и благодарение на огромните усилия на полското председателство и компромисното предложение, разработено от него, се постигна напредък. Бил съм в много столици, водил съм редица двустранни срещи в началото на годината, защото искаме да се финализират нещата. Близко сме, на финалната права сме. Ползите от общ европейски патент са очевидни. Най-малкото за малки и средния бизнес. Така че трябва да прекрачим финиша. Въпросът е труден, сложен, но с удоволствие мога да кажа, че някои от основните фактори в държавите членки обещаха да дадат своя активен принос към постигането на окончателно решение по време на датското председателство. Това е един от нашите приоритети. И на последно място данъка върху финансовите операции. Министъра на вътрешните работи се занимава с този въпрос. Всичко ще оставя в нейните добри ръце. Очевидно е, че ние ще подкрепим по време на нашето председателство и ще проведем необходимите дискусии по темата. Бе повдигнат въпрос отново свързан с малките и средни предприятия. За нас програмата Хоризонт 2020 и програмата Космо имат едно най-малко общо кратко, а именно да се гарантира достъп до финансиране и растеж. Космос е с по-кратки срокове и по-конкретна, с цел да се доближат малките и средни предприятия до пазара, докато програмата Хоризонт 2020 година е с по-голям обхват. Тя включва образованието, научните изследвания, и е дългосрочно средство за растеж в този смисъл. Много важно е да се придържаме към програмите и към приоритетите. Надяваме се по време на нашето председателство да постигне максимален напредък. По отношение на програмата Космос. Но искам да подчертая, че финансирането на тези програми зависи от бъдещия бюджет на Европейския съюз. Целият единен пазар е важен за малките и средни предприятия, не само директивата за рисковия капитал. 12 инициативи по акта за единния пазар са средство за подобряване на положението, положението на малки и средния бизнес. Бе повдигнат въпрос за финансовия пакт и економическото положение – това е централен компонент на преговорите, но не смятам, че аз съм точният човек, който да говори повече по въпроса. Мястото да се обсъди този въпрос е неформалната среща на върха в понеделник. И на последно място бе повдигнат въпроса за електронния подпис. Относно на електронния подпис, това е инициатива под егидата на дигиталната програма Нашето председателство смята, че при разглеждането на директивата може да насърчи дигиталния единен пазар. Затова и ние сме си поставили такъв приоритет. Казах, че комисията ще представи проекта през пролета и се надяваме да започнем преговори възоснова основа на този проект. На 8 юни ще се проведат някои проначални дискусии по време на съвета за далеко съобщения. Това е много важен въпрос. Отбелязах си това, което каза колегата Балчитес. Искам само да подчертая, че ще има неформален съвет, посветен на дигиталния единен пазар през февруари. Въпросът ще се обсъди там, а също и на... в конференцията на върха която се планира в Копенхаген в края на февруари. Това е тема с особено значение, тъй като има място за подобрение във всички държави. Благодаря. Сърдечно искам да ви благодаря от името на всички за участието ви в днешното заседание. Благодаря на вас и на вашият екип. Желаем ви успех през едните 6 месеца. Преводачът благодари на преводаческите екипи. Председателят благодари на преводаческите екипи, че работиха 10 минути след края на работното време. Следващото заседание на 6 февруари от 3 до 6.30. Приятен ден. Още веднъж искам да благодаря на министра и неговия екип. До скоро.